Uh, Нека да открия заседанието. Бих искала да приветствам всички, които дойдоха тук на това заседание и в тази зала. Има и три други зали, в които може също да се следи заседанието. за съжаление, е, в пленарна зала имаше проблеми и за това не, не можахме да проведем заданието там и решихме заданието да бъде проведено а, тук и в няколко допълнителни зали. Искам да приветствам добре дошли на тези дни на отворените врати. Ам, мероприятия ще бъдат проведени редица през тези дни, на които ще присъстват представители на големи и малки региони, големи и малки градове. Ще обменим нашите идеи и предложения. Искам е, да приветствам председателя на Европейския парламент, господин Мартин Шулц, президента, председателя на Европейския съвет, господин Ван Ромпа. Искам да приветствам и госпожа Мавро, която е министър на вътрешните работи в е, Република Кипър, господин Васарел Сисо, който е председател на Комитета на регионите, комисарят Хан, който отговаря за регионалната политика и аз съм председател, председател на Комисията по регионално развитие в парламента. Аз освен това искам да ви информирам за някои технически аспекти, преди да започнем с нашия дебат. Това се... А, отнася до самото функциониране на нашето заседание, искам да ви ем, информирам, че заседанието се излъчва по интернет. Освен това се следи от е, сателитните на програми на Европейския съюз. В 4Q1 ем, може да ем, намерите въпросници, които да попълните и да зададете въпроси към нашите гости. И така, уважаеми колеги, нека сега да кажа няколко думи, защо сме тук. Тази сесия е допълнение към сесията, проведена през 2011 година. Времето лети бързо и Искам а, да кажа, че ни се срещаме в един много важен а, момент, един критичен момент, в който песимизмът е взел превес и е много а, важно да погледнем назад и да видим, че европейската интеграция до сега е играла много важна роля и, и е довеждала до прекрасни резултати, например за изграждането на единия пазар в областта на кохезионната политика. И благодарение на тази интеграционна машина кризата се забави и се ам, намалиха различно мъжевните региони. Само по този начин можем да засилим Европа, а не да отслабим. Ние всички сме част нуждата от една и съща Европа. Европа не е просто а, сбор от отделни страни, региони и градове, а ние инвестираме в задълбочаване, задълбочаването и сближаването а, между отделните страни и региони. Всички трябва да се от единия пазар – Освен това всички трябва да се облагодетелстват и от задълбочаването на пазарните механизми, разширяването на пазарите и по този начин и по-слабразите региони да се възползват от тези предимства. Освен това е необходимо засилването на структурни е, реформи, е, да има повече публично-частни партньорства, освен това и конкурентоспособността е от изключително важно значение. Приемането на бюджета 2014-2020 не трябва да забавя растежа и не искаме да кажем, че ако съвета е, застава зад растежа, трябва да подходи разумно и е, да предостави на Европа един добър и разумен бюджет. Сега ще дам думата на господин Мартин Шуц, който е председател на Европейския парламент. Благодаря, уважаема, уважаеми господин Ромпой уважаема госпожо министър Мавро, уважаеми господин комисарио, уважаеми господин председателю Вълкър Серсисо, уважаема госпожо председател, скъпа Данюта, уважаеми дами и господа. Аз се радвам днес, че днес сме тук заедно в Европейския парламент. Е, вие присъствате тук на десетата поред седмица, е, която се провежда съвместно с всички региони и градове. Регионите и градовете са изправени пред много трудни задачи средствата стават все по-малко, а те трябва да задоволят основните потребности на гражданите. Потребности свързани с работа, място за живеене, добри училища, болници, чиста вода, сигурни и надежни транспортни средства, както и снабдяване с енергия. Когато се провежда политика, свързана с много економии, тогава а, се, а, се заглушават импулсите, свързани с растежа. По време на криза ние обаче трябва да заложим на определени мерки, за да излезем от нея. В тази връзка регионите и градовете имат нужда от ам, средства от Европейския съюз повече от всякога, защото европейските средства, които се инвестират, се инвестират в инструментариум, свързан с иновации и научно-изследователска дейност. Това води до увеличаване заетостта. Уважаеми дами и господа, членовете на Европейския парламент в момента се борят със съвета така, че да се състави една нормална финансова рамка за периода 2014-2020 година. За нас в Европейския парламент в голямото мнозинство на всички е ясно, че европейския бюджет, това не са средства за Брюксел, които се ам, разхищават в Брюксел. Европейският бюджет означава средства за хората в Европа, в регионите, във вашите градове, във вашите региони. Ние сме убедени, че европейския бюджет а, може да принесе м, със своята добавената стойност за благополучието на хората. И освен това, европейския бюджет може да играе допълваща роля към бюджета на национално ниво. Защото тези економии притискат голяма степен гражданите и с, чрез европейския бюджет а, този натиск може да бъде отслабен. и да се наблегне на структурната политика. Ако бъдат замразени или съкратени е, средствата от европейския е, бюджет, така както се говори в момента, може да са популярни тези а, изказвания, решения и да звучи добре за тези, които искат а, да го чуят. Но аз искам да ви кажа, гледна точка на Европейския парламент, тези съкръщения са много безотговорни. Ако съкръщаваме европейския бюджет, това означава, че а, се а, спъва а, единствения бюджет, който има стимулираща функция, стимулира растежа европейските страни спадат в все по-дълбока рецесия. Бедността нараства. Последните цифри посочат 25 милиона. Заетостта намалява и така нататък. Ето защо по време на преговорите за следващата финансова рамка, още от самото начало взехме една ясна позиция, която ще изложа и пред вас. Не на всички а, планове и намерения да се разруши Европейския съюз. Казваме да на а, целеви инвестиции, а, насърчаване на заетостта, иновациите и научни, научните изследвания. С господин Барозо бяхме на една среща а, под мотото брат, а, извинете, приятели на кохезията. 15 от 27-те правителства на ам, държавите членки бяха представени. Това е мнозинството от а, страните членки на Европейския съюз. И ние бяхме на едно мнение с тези страни, че трябва да има социална и економическа сплотеност и това трябва да е основна цел в нашите по-нататъчни усилия, така че да градим едно общо бъдеще. Ще, ще кажа някои неща, свързани с тези преговори. Ние не искаме един подход отгоре надолу, да се обвързваме с определени проценти или крайни суми. Точно обратното. Ние искаме да говорим с, с представителите на място, да кажете кои политики са печеливши, кои трябва да бъдат финансирани как трябва да изглежда бъдещата кохезионна политика. Парламента вече е зае позиции по този въпрос и ние можем да обсъждаме нашата позиция вече с съвета. Обаче съвета е против макроекономическата условност. Освен това говорим и за част говорим и за това какви ще са средствата по структури и кохезионния фонд. Това е част от това е част от голямата палитра от теми, които ние ще обсъждаме със съвета. Някои държави искат 100, с 100 милиарда да бъдат съкратени средства от европейския бюджет. Четох във вестниците през събота и неделя, че има страни, които искат 200 милиарда да бъдат съкратени средствата. Сега ще ви кажа съвсем конкрет, конкретно. Вие трябва да знаете това означава, че ще има по-малко средства за регионално развитие, ще има по-малко развитие на селските райони. Това означава по-малко студенти по програмата ЕРАЗА. Това означава, че ще имаме по-малко успехи от тези, които сме имали до сега. А ние искаме повече успехи за Европейския съюз. Не може от нас да се иска невъзможното. Правителствените и държавни глави през последните години а, са прехвърлили всички мерки на европейско ниво и не може а, всеки, всяка година да се приемат а, цели свързани с благоденствието на Европа. А, сега това е стратегията 2020, преди беше ам, стратегията наречена а, Лисабонска стратегия. А, тук говорим и за м, програмата е свързана с заяден синтез ИТЕР, говорим за програмата Галилей, за сателитна навигация. И ние казваме, ние не реформираме нищо в земеделието, нито една отстъпка няма да бъде ам, премахната, но ще имате по-малко пари ще получите по-малко средства. И до къде ще стигнем по този начин? Ще стигнем до а, драматични съкръщения в областта на кохезионната политика. И по този а, начин ще се стигне до разединение в Европейския съюз и няма. Защо да ви обяснявам какви ще са последствията от това? 10 милиарда евро са били отпуснати през 2011 година, но тези 10 милиарда евро не можаха да бъдат отпуснати по тези проекти, защото липсваха. През 2012 година, още през септември, средствата а, от структурния фонд вече а, бяха свършили. Бяха изчерпани. Искам да кажа на е, държавните и правителствени глави, че по този, по този начин не може да се продължава, защото Европейския съюз не може да плати а, своите сметки за мерки, които са а, предприети. И исканията за повече разходи не идват нито от парламента, нито от комисията, а идва а, това искане и изискване от държавите членки за повече средства. Обаче държавите членките а, отказват да а, предоставят средствата, имам предвид съвета, а, в частност отказва да предостави тези средства, средства, които а, искат държавите членки. Това, което с дясната ръка одобряват като мерки, с лявата съкръщават като средства. Европейския парламент е готов да се бори ам, до край за постигането на един балансиран бюджет. От 1993-1999 година европейския бюджет се равняваше на 1,18% от ам, брутния национален доход на а, Европейския съюз. Повтарям, 1993-1999 година е 1,18% от а, брутния национален доход. След това падна на 1,06% през 2000-та година. Това е по темата економи. Ние сме един много пестелив парламент. Сега от някои държави членки се изисква 1% от Какво означава това обаче? Този 1% в, всъщност означават 15% съкръщаване на средствата. Кои 15% от програмите, проектите няма да могат да бъдат финансирани? Това не ни казва Европейския съвет. Трябва да сме наясно с едно, дами и господа, че да се съкръщава бюджета без е, ясни а, визии е невъзможно. Европа има нужда от растеж, от конкурентоспособност и от заетост. Ето защо ние ще държим на нашите изисквания да има балансиран а, и се измерим европейски бюджет. Дами и господа, Европейския съюз, регионите и градовете са партньори в своите усилия да намерят изход от кризата. Ние всички тук в парламента, членовете на съвета и членовете на комисията, всички ние сме в услуга на гражданите на Европа. И това ни задължава да сме солидарни. Обаче с загриженост наблюдавам, че кризата, в която се намираме, развива центробежни сили – в Европейския съюз, които водят до а, премахване на солидарността. и така има опасност да се разделим, да се раздели Европейския съюз на север и юг, на изток и запад, на бедни и богати. Обаче и се стига до там, че ние трябва да, да работим съвместно, така че да а, спечелим заедно, защото ако загубим, пак ще загубим заедно. Искам да благодаря за поканата и за възможността а, да се изкажа тук в началото на това заседание. Обаче искам да подчертая, че Искам да кажа тук, че моята критика не е отправена лично към председателя на Европейския съюз, господин Ромпой, а критиката ми е отправена към а, правителствата на отделните държави членки, защото господин а, а, Ван Ромпой е наш партньор. Това се отнася и до членовете на комисията, и до а, представителите на кипърското председателство, които наистина полагат много големи усилия в тези тежки времена. Благодаря на госпожа Хъбнер, нашият председател на тази комисия. Благодаря и на председателя на Комитета на регионите. Присъствието на всички тук е символично, означава, че ние всички трябва съвместно да положим усилия, така че да помогнем на нашите държави, на нашите региони и градове да излязат от кризата. Благодаря ви. Благодаря, господин Шулц. Благодаря на председателя на парламент. А сега искам да поканя председателя на Европейския съвет да вземе думата. Благодаря. Скъпи Мартин, господин председател на Комитета на регионите Иван Карсел, госпожо Хюбнер, Госпожо министър на вътрешните работи на Кипър, госпожо Мавру, господин комисар Хам, дами и господа, за мен е удоволствие да говоря тук пред вас на, отворените, на, на Деня отворените врати на Комитета на регионите. Европейският съюз ам, е, очаква над 6000 души да участват е, в над 100 е, семинара от представители на близо 30 страни от Европа, които ще са тук в Брюксел, за да обменят в едно уникално събитие своя опит. Комитет на регионите води в новите политики. Вие сте тези, които първи казвате какво работи и какво не работи на практика. Споделянето на опита е много важен. Знам колко сте ангажирани с предизвикателствата пред европейските граждани. Не само економическите предизвикателства, които посрещаме всеки ден. Вие също така играете важна роля в увеличаване на информираността на нашето население. Нещо, което е жизнено важно за успеха. Освен уроците, които нас научихме а, от економическата криза, научихме и нещо друго. Научихме, че сме взаимно, взаимно зависими. Взаимно зависими не само между държави, но и между отделни нива на обществени действия именно за това тук говорим и за устойчивостта на обществените финанси, където връзките между европейско ниво, регионално ниво, национално ниво са очевидни. И също така, точно там играят голяма роля нашите политики за растеж и заетост. Всички споделяме една ясна цел, а именно Европа да остане един атрактивен континент, където ние да произвеждаме богатство за всички. За тази цел ме нужда от растеж, качествен растеж, растеж и също така един, една среда на диалог за съгласуваност и растеж. От 2008 година Европа посрещна и трябваше да се пребори с две свързани кризи. Едната е банковата, другата е на суверенния дълг на държавите – тези две кризи имаха много дестабилизиращ ефект във всички сектори. И тези кризи предизвикаха истински проблем в някои държави – но нека да не забравяме, че все пак кризата беше овладяна, защото обществените власти се намесиха и продължават да се намесват. Те помагат банките за по-добра регулация, помагат на работещите и на работодателите да преодолеят напрежението и също така помагат абсорбирането на ударите. Разбира се, задачата още не е свършила. Имаме още много да вършим но няма съмнение, че без а, тази намеса бяхме изправени пред катастрофа. Фискалната консолидация не е цел сама по себе си, но е необходимо условие за растеж, за работа, когато вътрешната динамика на процеса зацикли. Когато търсенето спадне, растежът страда. И точно в тази позиция са някои държави днес. Въпросът как да се направи консолидацията, нещо, което е неизбежно, е е, много важен. Трябва да се направи по социален начин, за да се създадат условия за растеж по регионите. Структурните реформи са основният е, инструмент на наше разположение. Повечето от държавите вече започнаха подобни реформи, за да увеличат конкурентоспособността, инвестициите и е, заетостта. И тези, които в миналото са ги направили, като Германия, Швейцария, Финландия преди две десетилетия, те видяха, видяхте всички, че те се справиха с кризата много по-лесни. Лесно. Сега навсякъде, във всяка една държава в Европа се провеждат смели реформи. Реформи от всякакъв тип. В енергийния сектор, в финансовия свят, в пазара на труда и в различните услуги. Социалната държава може да бъде постигната само на база саможертва. Това също ни помага да се получим едни от други. Сега си даваме сметка, че провалът или успехът на една държава може да промени съдбата на всички. Но също така, работата може да бъде свършена само заедно, на ниво Европейски съюз. Нека да вземем предвид единия пазар – нашето невероятно постижение. Колкото по-интегриране той, толкова по-добре. Така е с интеграцията му, с пазара на услугите и енергийният пазар. Сега първият пакет по този пазар вече беше финализиран в съвета. Там са включени и обществените поръчки, и различни фондове за бъдещо подпомагане, и образование, и още много други области. И в момента те първа ще се изготви втория пакет за единия пазар. Ние трябва да подсигурим нашите пазари в извън европейските държави. Трябва да помислим и за международната търговия, която е жизненият ни инструмент за растеж. Затова ние подновихме споразумението свободна търговия с много държави. Мобилността, обучението въпр... трябва да останат високи, въпреки големия брой безработни на 2 милиона в Европа. Погледнете какво направи Еразъм за хората, които искат да се обучават. Затова ние трябва да поддържаме стандартния ни бюджет и този бюджет не е огромен, той е около 1% от БВП на Европейския съюз, което означава 1 трилион евро за 7 години. Без вашите усилия това нямаше да е възможно. И за това искахме да имаме една дългогодишна финансова рамка, в, така както го иска съвета през ноември. Това е политическо предизвикателство и имаме нужда от споразумение, единодушно споразумение и съгласие всички, страна на всички държави членки. Това не е дискутирано на всички нива от години. И оставащите разногласия засягат не повече от 0,1% от БВП. Така че със сигурност в капацитета на 27-те държави е да намерят компромис по тази сума. Сума, която е много по-малка от други, които са били е, залога на много други дискусии. Имаме нужда от е, споразумение по многогодишната финансова рамка през ноември. Провал по тази тема означава провал за създаването на заедност, провал за растежа. В самия, освен бюджета, имаме и проблема с Европейската инвестиционна банка, най-модерната, най-активната банка в това отношение в света. Знаете, много от вас предполагам, че тази банка е, е партньор, основен партньор в е, развитието на големи инфраструктурни проекти. Имаме 10 милиарда инвестиции и е, цифрите са на 180 милиарда в различните държави. Има много важни економически участници – много от заинтересованите страни влагат над 8 милиарда, 800 милиарда евро на година в стратегии за развитие и растеж. Тези стратегии са много важни за прилагането на практика на Европа 2020 и подпомагането също така на, на различните структурни фондове, като кохезионен и друг. Разбира се, а, националните ограничителни мерки в бюджета ще засегнат районите, но трябва да сме сигурни, че регионите продължават да участват и че ще има своята дума в взимането на решенията. Регионите трябва да са сигурни, че системата а, на консолидиране ще бъде благоприятна за тях. Местните власти трябва също така да участват в прилагането на националните реформи за растеж и заетост. Има правила в това отношение. В крайна сметка, ние всички работим в едно общо усилие на всяка, всички нива. На, ние работим на многостранни нива с и се справяме с многофасетни проблеми. Та в заключение, дами и господа, залогът е голям. И изборът е много важен. Трябва да изградим промяната, иначе тя ще се наложи върху нас. Това е упражнение е да... и за избор на бъдеще. Всичките ограничения и бюджетни и други трябва да бъдат честни. Ние трябва също така да помислим за бъдещите поколения. Европа има нужда от повече структурен растеж и само заедно можем да го постигнем. Разбира се, реформите и техните резултати ще отнемат време и е, ще трябва да обясняваме отново и отново на гражданите какво правим. Трябва да ги убедим че резултатите ще са положителни. За тази цел, дами и господа, имаме нужда от един положителен език за Европа. Хайде стига с този негативизъм. Хайде да сложим край на страха. Имаме нужда да говорим за надежда. Надеждата единствена може да изгради промяната. Ние трябва да бъдем господарите на нашето собствено бъдеще. Благодаря. Тъй като председателят на Европейската комисия не е тук сред нас, ще го видим в видеообращение. Нека да видим дали ще можем да го чуем сега. Дами и господа, уважаеми приятели, Искрено съжалявам, че не съм сред вас днес на десетото издание на Дните на отворените врати. Държах обаче да се обърна към вас чрез това видеообращение. Дните на отворените врати се наложиха като важно събитие в регионалната политика. Това е една а, необходима платформа на дебати относно ролята на политиката на сближаване в нашата стратегия за излизане от кризата и за установяването на утрешния растеж. Всички тук ние сме лидери политици, социални партньори, предприемачи. Всички ние знаем, че управлението означава да вдъхнем доверие в нашата способност да изкараме Европа по-силна и обединена от кризата. Затова се радвам от това многобройно участие на дните на отворените врати и бих искала да посоча, че председателят на Европейския съвет Херман Ван Ромпой и председателят на Европейския парламент Мартин Шуц се присъединиха към комисията, която организира това събитие всяка година в партньорство с Комитета на регионите. Считам, че повече от всякога е важно да покажем, че различните институции на Европейския съюз се работят заедно за политиката на сближаване, за регионалната политика, за инвестициите в растежа в Европа. Защото е важно това ниво на доверие, което цари между нас, защото доверието е основен елемент на растежа но а, нищо не може да бъде постановено на сила. Трябва да бъдат създадени условията, за да може доверието и растежа да се върнат. Това може да стане, като се създадат политики за траен и а, равен растеж. Тези политики, ние всички ги познаваме добре, те представляват един триптих, който определя посоката на нашите действия. Бюджетна консолидация, структурни реформи и целенасочени инвестиции. Само ако вървим по този път, ще успеем да излезем от кризата с гордо вдигната глава. Европейската економика е в крехко тежко състояние. Новините относно растежа и заетостта не са добри. Социалното сближаване е поставено на изпитание. В някои региони на Европа положението е драматично, що се отнася до социалния аспект и увеличаването на бедността. Трябва да признаем, че това е на лице. Но би било грешка ако, имайки предвид тази ситуация, се върнем към нашите стари навици, които ни доведоха именно до тази ситуация, а именно прекомерно задлъжняване или неналагане на реформи, които могат да доведат до конкурентоспособност, която от своя страна може да гарантира економически и социален напредък. Ето защо именно сега трябва да извлечем необходимите полуки от миналото, да се получим от грешките си и с по-голяма решителност да съчетаем реформите и социалната справедливост. Трябва да съчетаем също така отговорността с солидарността. В Европа разполагаме с програмата за растеж, стратегия Европа 2020, в която се определя, предначертава пътя за модернизация и за запазване на социалната пазарна економика в Европа. Това е нашата цел. Някои считат, че европейският социален модел не е жив. Аз не съм съгласен. Нуждаем се от засилване на тази социална пазарна економика. Но въпросът, който възниква е как да адаптираме положението към а, така създалата се трудна ситуация, особено в международен план, в условия на все по-жестока конкуренция. В това отношение трябва да използваме инструментите, с които разполагаме. Един от тези инструменти е европейския бюджет, а амбицията на комисията е следващия бюджет да бъде бюджет за инвестиции в растежа, заетостта и иновациите. Всички ни знаем, че политиката на сближаване е повече от всякога необходима с оглед на бюджетните ограничения. Истината е, че без тази политика на сближаване, много държави членки, именно поради бюджетните ограничения, няма да могат да отговорят на очакванията на техните общества. Структурните фондове представляват конкретен израз на европейската солидарност и важен двигател за економическото възстановяване и конвергенция. Европейските фондове не са само в интерес на държавите получателки. Те са важни също така и за онези държави, които имат по-значителен принос към европейския бюджет. Тоест, те са в интерес на растежа в цяла Европа. От началото на кризата комисията в партньорство с държавите членки направи всичко, което беше по силите и, за да може европейските фондове да бъдат пренасочени там, откъдето бяха необходими. Благодарение на тези мерки и благодарение на засилването, увеличаването на процента на съфинансиране от Европейския съюз в 9 държави членки, както и благодарение на допълнителна помощ, която се отпусна на държавите, които се нуждаеха от помощ, 14,5 милиарда евро бяха допълнително влети в економиката. Пренасочихме също така средствата от европейските фондове от проекти, които не показваха толкова добри резултати, към сектори, които се нуждаеха от подкрепа, а именно научната и развойна дейност, иновациите или малките и средни предприятия. Между 2009 и 2012 година близо 20 милиарда евро бяха пренасочени, за да отговорят на най-належащите нужди. Тази година в държавите членки, които бяха най-тежко засегнати а, е, по отношение на безработицата сред младите хора, ние отпуснахме 10,4 милиарда евро от структурните фондове, за да подпомогнем младите хора без работа и за да а, е, дадем подкрепа на малките и средни предприятия. Трябва да продължим по този път. Бюджета е най-важният инструмент за подкрепа на инвестициите в нашата програма за растеж Европа 2020. А политиката на сближаване е един от основните финансови инструменти, които ще ни осигурят един бюджет подкрепа на растежа. Но нека да не правим погрешни противопоставяния, като поставяме от една страна сближаването, а от друга конкурентоспособността. Сближаването е инструмент, който служи за засилването на конкурентоспособността, която от своя страна е инструмент за подпомагане на растежа. Политиката на сближаване може да промени живота ни в регионите, в градовете и в селищата, ако политиката на сближаване е тясно свързана с растежа. Ако тя доведе до увеличаване на способността на нашите региони да отговорят на днешните предизвикателства, ако тя допринесе за създаването на работни места, например. В момента а, сме в центъра на преговорите относно бъдещия бюджет на Европейския съюз. И аз призовавам всички проевропейци да се обединят, за да дадем на Европа бюджета, от който се нуждае. От това зависи доверието, което ни гласуват хората и аз разчитам на вас. Бих искал да се обърна специално към а, водещите лица в регионите, нека да кажете своята дума. Ние може да водим дискусиите тук в Брюксел или в Страсбург, в европейските институции, но е много важно този дебат да бъде сведен и до нашите общества в различните ни държави, за да може всякакви погрешни представи и идеи да останат на страна. Например, схващането, че европейския бюджет е бюджет за Брюксел, бюджет за институциите. Не, това е бюджет за инвестиция в нашите региони. Затова трябва да спечелим този демократичен дебат, защото това е начинът по който построяваме Европа. А именно, обяснявайки каква е ползата от инвестициите, които можем да направим в Европа, чрез политиката на сближаване и чрез регионалната политика. Знам, че мога да разчитам на вас. Пожелавам ви успех във вашата работа. Нека да останем в връзка да останем заедно, за да гарантираме успеха на политиката на сближаване, на, на регионалната политика, на нашата Европа, за да има повече социална справедливост и повече просперитет за нашите съграждани. Благодаря. Uh, и така, последната дума ще вземе представителя на председателството госпожа Елени Мавро. Уважаеми дами и господа, скъпи приятели, нека да поздравя организаторите за това, че организираха това събитие. Това е един пример с синергия за това, че може да се организират повече такива срещи, на които да се обсъждат нашите общи интереси. Ние сме ангажирани да работим за една по-добра Европа, Европа по-близо до гражданите и ориентирана към растежа. Европа, която въплощава в себе си солидарност, дисциплина и ам, придържане към фундаменталните права и идеи, засилване на економическата и социална кохезия, задълбочаване на нашия подход. Многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 година е на предно място в дневния ред на кипърското председателство. Ние е, се надяваме до края на 2012 година да се е, постигне напредък по преговорите и да бъде взето решение. Решение съгласно заключенията на съвета от юни. 2012 година. Освен това, ние се надяваме да пренесем за излизане от кризата, като се предостави една стабилна основа за стабилизиране на европейската економика, без да се накърнява растежа както беше споменато и от председателя на Европейския парламент по-рано. Многогодишната финансова рамка може да върне европейската економика към пътя на растежа. Необходимо е, е постигането на бързо съгласие по европейския бюджет. Разбира се, това е ключов приоритет. Трябва да се направи опит да се ам, сближат позициите на ам, противостоящите си страни. Намираме се в трудни економически времена и във времена на несигурност. Нашата цел е всъщност да отразим а, реалността на тази ситуация. Освен това, трябва да се създаде една концепция за разходването на средствата и тя да бъде включена в многогодишната финансова рамка, да се инвестира в една есенска добавена е стойност на Европейския съюз. Господин Пой спомена, че е много ам, много важно какво се случи през следващите месеци, защото усилията ще бъдат насочени към многогодишната финансова рамка. Трябва да се финансира в заетост и в растеж. В контекста на кохезионната политика на Европейския съюз, регионите и градовете на Европейския съюз и, е, ем, ще играят много важна роля в процес на възстановяване в Европа. Новата кохезионна политика има за цел да насърчи економика, економиката и заетостта. Не бива да забравяме, че основната цел на кохезионната политика е да намали економическите, социални и териториални различия, които все още съществуват сред европейските региони и държавите членки. И по този начин дори може да се засили кризата. Тази политика е, е, на практика показва европейската солидарност и как функционира тя. Трябва да се прави опити за напред гражданите е, да бъдат е, включени в е, целия процес е, на взимане на решения. И освен това, трябва да се изведат на преден план конкретните предимства на всеки един регион, и да се оцени цялото териториално разнообразие в рамките на Европейския съюз. Е, кохезията има важна роля при е, отстраняването на териториалните различия. Трябва да бъдат е, взети териториалните измерения, такива каквито са включени в Лисабонския договор. Кипърското председателство си а, полага основни цели, свързани с а, изпълнението на целите в, в рамките на кохезионната политика. Усилията вече дават своите плодове. Следващата седмица по време на съвета се очаква да се вземат решения по някои от все още висящите въпроси. През ноември и декември, по време на срещите на съвета, да се надяваме, че всички аспекти на законодателството ще бъдат взети предвид и ще бъдат одобрени. Освен това, Кипърското председателство инициира неофициален триалог между, с парламента и комисията. Целта на председателството е да се постигне общо съгласие между компетентните институции на Европейския съюз по отношение на а, въпроси, които а, са свързани с а, економическата сигурност и социалната сплотеност в Европейския съюз. Уважаеми дами и господа, Кохезията играе важна роля при постигането на целите на Европейския съюз. Говорим тук за подходи, които имат централизиран характер, свързани с отделните културни и културни и традиционни особености. Не е винаги такъв тип подход е имал успех. Ето защо трябва по-добре да се използват местните познания и местния опит – Необходимо е да се мобилизира и частен капитал. По този начин се отдава една важна роля, една нова роля на местните и регионални власти. Говорим тук за многостепенно управление, което означава плодотворно сътрудничество между публичните органи и частните частните заинтересовани страни, частния бизнес. Говорим освен това за мониторинг, изпълнение и така, така. Всичко това са аспекти, свързани в стратегията 2020 година. Говорим а, в тази връзка и с а, а, интелигентен и приобщаващ растеж. Но за да бъдат изпълнени всички а, ци, тези цели са необходими съответните а, средства. с тези средства трябва да разполагат и местните регионални власти, защото те познават обстановката на място най-добре. Освен това, регионалното развитие е заложено и в стратегията до 2020 година. Кохезията ам, може да доведе до економическо а, развитие, да даде този тласък на подхода отдолу нагоре. Трябва да обсъдим по какъв начин стратегиите за развитие на местно ниво трябва да бъдат организирани, управлявани и оценени. Разбира се, трябва да вземем предвид факта, че различните региони и градове се различават значително в своето потенциално економическо и социално развитие. И трябва да работим в тази посока. Трябва да вземем предвид, освен това, упростяването на европейските политики, свързани с сближаването. В заключение искам да кажа, че е важно да се осъществява сътрудничество между регионите, градовете и да се оказва подкрепа на местните власти там, където е необходимо. Регионите са един много важен инструмент за многостран, многостепенното управление, от там за изпълнението на целите в рамките на Стратегия 2020 година. В тази връзка искам да подчертая важността на европейското, на сътрудничество на европейско и на териториално ниво и кипърското председателство ще направи всичко възможно. Законодателната рамка, която регулира териториалното сътрудничество по време на новия програмен период да бъде прилагана ефективно. Така че сътрудничество и диалог помежду ни и а, между гражданите ни. Благодаря ви и искам да пожелая на моите приятели много успех по време на по-дъчната им работа и преговори. Колеги, току-що казах на председателят Ван Ромпой, а, дори той толкова отчаяно да иска да остане, не може, защото имаме нужда от неговото място за следващите ни гости. Така че, благодаря му още веднъж.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 I think I would like to start the second... Така, сега може би е време да започне втората част от нашето заседание. Джаки Дейвис ще бъде тук председател. Ще й дам по-малко време, отколкото тя мислеше, че ще има, но съм убедена, че ще се справи. Джаки, имате думата. Благодаря. Благодаря на всички вас. Сега пристъпваме към втората част, а именно дискусия с нашите гости. И заглавието е економическото възстановяване, политиката по сближаване и стратегията Европа 2020, ролята на градовете и регионите. И така, тук всички ще чуем, най-вероятно от нашите оратори, колко е важна ролята на регионите и градовете в тези критични времена и също така е, от какво жизнено значение е политиката по сближаване и така или иначе нека да не забравяме, че сме тук, защото именно регионите и градовете правят разликата. И сега ще чуем какво точно правят те, каква подкрепа, от каква подкрепа се нуждаят. Нека още веднъж да представя нашите гости тук. Тук е седнал Рамон Луис Валкарсел Сизо, който е председател на Комитет на регионите. От дясната ми страна е Йоханес Хан, комисаря е по регионалната политика и разбира се до мен е Данита Фумнер, която вече се представи сама. И така съм Джаки Дейвис. Аз тук ще а, гарантирам живата и а, доста подредена сесия, така да се каже. Нека да напомня, че можете да ни гледате по интернет, можете да задавате въпросите си. Има също зали за слушане. Имате списъци с въпроси, можете да ги да слушате там, да записвате въпросите си ще дойдат хора, които ще съберат тези списъци и ще ви ще можете по този начин да зададете въпросите си и е, съответно ще ви бъде отговорено. И така, в момента се сервира кафе, нямаме време да чакаме, веднага почваме. И ще помоля ораторите да се съберат всеки в 7 минути за да можем да проведем истинска дискусия. Нека да ви обясня какво е заглавието на нашата дискусия и как точно ще процедираме. Тези, нашите оратори трябва да ни кажат как те виждат ролята на градовете и на регионите в економиката и как протича реформата в политиката по сближаване. Сега, господин председател на Комитет на регионите, имате думата. госпожо Хевнер, господин комисар Хан, госпожо Дейвис, уважаеми представители на политическите групи, уважаеми колеги. През изминалите 10 години е, денят на отворените врати се превърна в е, референция, така да се каже, на европейско ниво. Това е ключов момент за Европейския съюз, е, който ни позволява да си дадем наравно сметка и да проверим дали нашите политики са адаптирани към практиката и реалността. Всичките градове на Европа се възползват от тези дни, за да видят дали наистина нашите политики работят много от регионите започват да учат по този начин едни от други. Това е повод да се създадат контакти, да се създаде мрежа. Намираме се в ключов момент за Европа и за нейните региони. Ключов момент за бъдещето на всички. До няколко седмици европейските е, лидери ще вземат решение за новият цикъл за Европа, новият дългогодишна, новата дългогодишна програма. И слушахме и господин Рам, Ромпой, и госпожа Мавро, и председателя на комисия, да благодаря им за тяхното присъствието. Присъствието на такива висши лидери по време на тази седмица на регионите в Европа може да означава само едно нещо, а именно, че всички са съгласни, че политиката по сближаването е най-големият инструмент за постигане на целите на стратегията Европа 2020. От страна на Комитета на регионите ние се надяваме, че решенията на нашите лидери на държавните и правителствени глави ще бъдат съгласувани с Европейската пътна карта. Карта, която беше приета, за да подобрим качествената заетост и растежа. Не трябва да забравяме основните ни принципи, а именно да се концентрираме върху инвестициите по проекти, засилващи растежа. Второ, да гарантираме европейските фондове да произвеждат резултати за гражданите. Трето, бюджетът на Европейският съюз трябва да подсили териториалното сближаване, така че европейските градове и региони да се възползват от вътрешния пазар. Всеки провал или всяко неразбиране по бъдещия бюджет ще остане неразбрано от регионите. И съответно няма да бъде прието от нашите граждани. Комитетът на регионите беше много ясен в своето, своите решения. Имаме нужда от една Европа, която да е, бъде стълба на отговорността и бъдещето. Европа трябва да обединява хората, да дава надежди, да инвестира в хората. Имаме нужда от Европа, която да е готова за бъдеще. Европа, трябва да може да се изправи пред предизвикателствата на 21 век. В рамките на настоящите преговори по бъдещия бюджет на Европейския съюз трябва да запазим мястото на политиката по сближаване, а именно, че тя е важен елемент за нашето бъдеще. Това е нашият план Маршал. План Маршал за създаване на заедост. Въпросът, който трябва да се задаваме е следният. Имаме ли друга възможност? Не, няма альтернатива. Няма опция. Б. Трябва само да вземем предвид нашата, нашите възможности, възможностите на регионите. Иначе просто ще отнемем капацитета и ми няма да успеем да разрешим кризата утре Комитетът на регионите ще одобри становище относно дългогодишната финансова рамка. Ние повтаряме нашето искане за бюджет за Европейския съюз, който да е а, достоен за вярване. Бюджетът да бъде базиран на бъдещи ресурси и който да може да произвежда богатство за бъдеще, едновременно с това да позволява повече гъвкавост за случаите, когато трябва да се променя политиката в зависимост от това какви са реалностите на терена. Ако бюджетът се, съчета, се състои от над 95 4% инвестиции, това вече показва, че имаме нова тенденция в регионите. Политиката по сближаване не позволява само да се увеличи конкурентоспособността на нашите региони, особено съгласуваните региони, но също така тя беше много важна за абсолютно всички региони, по-слабо развити, по-силно развити, защото те успяха да развият своите отлични качества съвместно с другите региони едно е ясно. Всички трябва да участват. Регионални, местни власти, всички граждани. И Каметовете на, регион, на градове и властите на региони също имат своето важно значение тук. Надявам се председателя на комисията да не забравя този принцип. Моят приоритет в Комитета на регионите стратегията Европа 2020. Използвайки фондовете на Европейския съюз по интелигентен начин, ще можем да изхарчваме средствата по-добре, по-ефективно и ще имаме ефективно използване на общественият и бюджет, като едновременно с това съгласуваме по-добре всички фондове като на първо място наблегнем също и на подсилването на капацитета на Европейската банка за развитие. Благодаря ви за организирането на тази десета среща на е, отворените врати на Комитет на регионите и ви желая успех. Благодаря ви, господин председател. Наистина много е, е важно през Европейския съвет през ноември да постигне правилните резултати. Сега ще се върна на а, заглавието на нашето събитие Дни на отворените врати, но вие много добре го познавате, така че имате думата. Благодаря, господин председател, госпожо председател, дами и господа. Позволете ми да изразя съболезнованията си на семействата от Мурсия и техните близки, които загинаха в наводненията миналата седмица. Най-искрени съболезнования на семействата на десете души, които починаха в Мурсия сега а, бих искал и аз да кажа добре дошли на всички на тази годишното издание на Дните на отворените врати. Събитие, което а, нарасна по значение през последните 10 години. Надявам се, че и Европа също ще върви по този път за в бъдеще. Тази годишното издание на Дните на отворените врати е от голямо значение за нас наближаваме края на преговорите по бюджета, а следователно и към края на преговорите по предложенията за реформата в областта на политиката на сближаването. Може би това е последния път, когато можем да изпратим ясен сигнал от името на регионите към държавите членки Европейския законодател – наистина призовавам ви да защитавате интересите си във вашите столици пред министрите на финансите и така нататък. Това е момента. Следващите две седмици тази тема ще бъде на преден план. Европейския съюз е изправен пред предизвикателството да излезе от кризата и да възстанови устойчивия растеж. В това отношение стратегията за излизане от кризата е базирана на три стълба – здрави публични финанси, структурни реформи за подобряване на конкурентоспособността и целенасочени инвестиции за растеж и заетост. Във всичко това економическото управление, в економическото управление политиката на сближаване трябва да играе важна роля. Спомням си, когато поех поста си, тази политика не заемаше мястото, което и се полагаше и днес, три години след това, политиката на сближаване, виждаме, че тя и заема централна роля във всички ключови економически документи на европейско равнище, като започнем с предложението за бюджета и като приключим с наскоро приятия пакт за растеж от Европейския съвет миналия юни. Успяхме да изковем нов мироглед по отношение на политиката на сближаване моя предшественик Данута Хюбнер осигури инвестиции в кохезионната политика чрез програм, Лисабонската програма. На Бих искал да а, си спомня също така и структурните фондове, които бяха използвани в началото на економическата криза. А, и в рамките на моето лидерство ние предприехме много важни мерки. Така, например, увеличихме процента на съфинансиране по отношение на програмите към държавите, извинете, към които се прилагаха съответните програми, като подпомогнахме малките и средни предприятия, улеснихме техния достъп до финансиране, пренасочихме над 30 милиарда евро, за да може да ги насочим към увеличаването на растежа и заетостта в областта на научната и развойна дейност, иновациите, електронните услуги и така нататък. Първоначалните изчисления ни казваха, че трябва да имаме пренасочване на средствата. Е, в това отношение имахме инициативата Баросо, които трябваше да осигурят финансиране за над 56 000 малки и средни предприятия и включваха около половин милион млади хора в програми, за борба с безработицата. Държавите членки докладваха за 210 хиляди новосъздадени работни места през 2011 година, като се вземе предвид целият период, който измина, се счита, че тази тенденция е устойчива и създаването на работни места ще продължи. Всички тези усилия нямаше да бъдат овенчани успех, с успех – без вашия принос и вашата готовност да действате бързо и интелигентно, за което бих искал да ви благодаря. Но тази политика може да бъде допълнително подобрена с оглед на ефективността и резултатите. Затова предложихме за периода след 2014 година да бъдат записани принципи относно ам, интелигентни, устойчиви а, инвестиции, инвестиции за социално приобщаване, като а, те са оформени под а, различни теми. Идеята е да се насърчат съвместни инициативи, трансгранични инициативи, най-вече като се вземат предвид европейските стратегии за Балтийския регион и региона на Дунав. Обеден съм, че с всички тези мерки ще успеем да предвижим напред политиката на сближаване и тя ще дойде в центъра на Европейската програма за растеж. Дами и господа, нуждаем се да ритнем топката в вратата – т.е. да покажем, че можем да постигнем резултатите, които обещахме. Да покажем, че нашите ресурси се използват ефективно и ефикасно. Да покажем, че сме готови да направим каквото е необходимо, за да засилим заетостта и работните места, най-вече по отношение на младите хора. Необходимо е да а, демонстрираме сериозност по отношение на реформите, които предприемаме Необходимо е да се уверим също така, че използваме правилните инвестиции. Вярвай, повярвайте ми, примерите от миналото ни показаха, че много инвестиции в основната инфраструктура не можаха да сработят, защото не беше използван цялостно потенциала на малките и средни предприятия. Ориентирането към резултатите – и а, залагането на реперни цели, количествените цели, всичко това ще ни помогне да проведем истински политически дебат по същество, а да не се съсредоточаваме върху процедурите. Стратегиите за интелигентна специализация играят важна роля, защото те изискват солиден анализ и събиране на релевантните данни. Същевременно трябва да подчертаем и нашия принос към растежа и заетостта чрез система за условия във връзка с предложението за реформа. Знам, че някои от вас имат резерви по отношение на някои от аспектите на тези принципи, но позволете ми да ви посоча, че тези принципи са в сърцевината на реформата и отразяват най-важния въпрос, а именно да бъдеш или да не бъдеш. Ако не можем да спечелим доверието чрез тези елементи, рискуваме а, политиката на сближаване да загуби своето значение. А мисля, че никой от нас не желая да плати тази цена. Никой регион, никоя държава членка не може да си го позволи. Политиката на сближаване в много държави членки се наброява около 50% от публичните инвестиции, и се гарантират средства за период от над 7 години. Не познавам национален бюджет или регионален бюджет, който да обхваща толкова дълъг период. Освен това, тези инвестиции гарантират и допълнително частно инвестиране. Това концентриране върху отделни теми и аспекти, свързано с съответните условия, резултати и ам, количествени цели – ще подобрят политиката за в бъдеще. През следващите няколко години, в рамките на следващия бюджет, ще възникне именно този въпрос. И трябва да помислим за периода след 2020 година. Затова е необходимо да се консолидира политиката веднъж за винаги. Ролята и целите на политиката на сближаване се променят. Политиката на сближаване не помага само на най-бедните региони да се разраснат. Добавят се все повече и повече допълнителни задачи във връзка с прилагането на европейските цели на регионално равнище. В тази политика се обхващат също така и преходните райони, както и тези, които са не до там развити. Нека бъдем ясни в едно отношение. Това не означава, че традиционната политика на сближаване не помага на бедните региони да се развиват. Напомням ви, че 70% от бюджета се отпуска за най-бедните региони именно с тази цел да могат да се развият допълнително. Но е важно да се разбере, че няма регион, който да има гаранция за това, че ще може да отбележи просперитет. Много е важно да се разбере и а, следното. В този бързо променящ се свят регионите и държавите членки много бързо се изправят пред нови предизвикателства. Спомням си много добре че в Финландия имахме тежка, изключително, изключително тежка економическа криза през първата половина на 90-те години, основно заради ем, спадането на търговията с бившия Съветски съюз. В рамките на 4 години ем, економическият ни износ намаля с повече от 10%, безработицата е, нарасна четворно. Правителството реши да продължи инвестициите в научната и развойна дейност и в инфраструктурата в това отношение, както и в образованието. Това а, бяха стимули, които от своя страна позволиха на економиката на Финландия да а, застане на правилния път. Затова се нуждаем от допълнителни инвестиции в а, нашата политика – нещо, което посочиха и колегите, така че няма да повтарям нещата, които вече бяха казани, но е изключително важно да се използват следващите няколко седмици и председателят Ван Ромпой беше много ясен в това отношение. Той каза, че е насрочил извънреден Европейски съвет през ноември, така че трябва да използваме оставащото ни време, като се надявам, че тези дни на отворените врати, както казах и в началото на своето изказване, ще дадат възможност да се чуе гласа на регионите, на общините в цяла Европа, така че да е ясно, че ние се нуждаем от този бюджет за инвестиции, за да дадем ясен сигнал на европейските граждани, на европейските пазари, за да може това от своя страна да доведе и до инвестиции от частния сектор, което от своя страна ще доведе до растеж и заетост. Благодаря. Благодаря ви, благодаря ви, господин комисарио. Доста неща трябва да се обсъдят, но вие, както казахте, трябва да ритнем топката отвън гол линията. Е, и трябва да да успеем да убедим съвета в нашите аргументи, така че те да обрят бюджета. Сега ще дам думата на госпожа Хюбнер и след това ще започнем дискусията. Много неща бяха казани, така че няма да ги повтарям. Искам да кажа, че е добре да се вгледаме в бъдещата политика на сближаване от гледна точка на отделните действия и мерки, които споменяха някои от ораторите преди мен. Говорим за структурни реформи, инвестиране в конкретно способност растеж и ам, заетост. И освен това трябва да се насъчат публично-частните партньорства. Виждаме, че е важно а, да се ам, възстанови економиката в Европа. В тази връзка трябва да имаме предвид промените в ам, данъчните е, законодателства, данъчните мерки и така нататък. Е, всички действия трябва да са обединени и да са свързани и с е, други мерки в Европа. Трябва да се повтори още веднъж, че усилията, насочени към растежа, трябва да бъдат координирани на всички управленски нива. Трябва да бъдат координирани а, и с помощта на всички политически инструменти. Трябва да има съгласие, защото тези, които генерират растеж, не са винаги тези, които ам, генерират а, а, условията. Говорим тук за политика на сближаване, която ни дава възможност да се облагодетелстваме от териториалните взаимозависимости. Нещо друго, което искам да спомена и то е свързано с следното. Всички са убедени, че политиката на сближаване е политика свързана с инвестиции. Но искам да а, направя и една допълнителна стъпка, като каза, че а, финансовата рамка от 2014-2020 година, начина по който ще бъде създадена, управлявана и така нататък. Говорим за много а, степенно управление. Е, тук не говорим тук само за инвестиционна политика, говорим а, за инвестиционна политика на Европейския съюз за периода 2014-2020. За нас е важно да договорим да тази многогодишна финансова рамка. В момента се провеждат преговори между парламента и съвета. Освен това е важно да се види, че тази нова рамка трябва да гарантира, че тази политика ще доведе до основни а, стимули не само за растеж, не само за растеж, а и за промени. За промени в Европейския съюз. Това е една напредничава политика, политика, която е ориентирана към бъдещето. Е, политиката е, днес е, трябва да е една политика, която отправила взор към бъдещето повече от тази, която беше обсъждана 2005-2006. Защото ние сега трябва да. Ам, ам, да отидем отвъд рамките на 2020 година. Този инвестиционен план трябва да ни даде една рамка, в рам, рамка в граница на която да бъдат изпълнени целите заложени в стратегията Европа 2020. Добре е да се изчерпи целият потенциал на всички управленски нива. И да се види по какъв начин политиката може да бъде изпълнена в рамките на отделните национални законодателства. Кохезионната политика може да е катализатор за инвестиции в частния сектор. В правната рамка трябва да се ви предвиди този потенциал за изчерпването на капацитета, свързан с ефекта на лоста. И да си имат предвид и частните инвеститори. Политиката трябва да организирам по такъв начин, че да намали риска, като комбинира по един интелигентен начин публичните с частните инвестиции и да се създадат така наречените публично-частни партньорства. Структури, структурните фондове могат да доведат до тези структурни реформи, да премахнат различията по отношение на конкуренцията да се взема предвид и местните а, особености. И в тази връзка трябва да работим а, с а, местните регионални власти, защото те разполагат със съответния инструментариум за изчерпване потенциала на регионално ниво. Трябва да сме наясно, като имаме предвид регионалните особености, че имаме нужда от един смесен подход. Противен случай няма как да стане. В рамките на инвестиционната политика искам да кажа, че тази рамка трябва да даде на политиците възможност да очертаят нови фактори за растеж. Защото новите фактори за растеж включат в себе си а, рискове. И ако в рамката бъдат включени а, високи рискове, свързани с, с инвестициите, няма. А, ще бъде затруднен а, процесът на генериране на растеж. Инвестиционните политики имат смисъл само когато се предоставя достъп до финансиране, а, което предвижда пълният цикъл на финансиране. Ако политиките обхващат местните и регионални нива, тогава ще има тази несигурност, свързана свързан с прилагането на целия финансов цикъл. Съжалявам, Джеки, но трябва да кажа още две неща. Искам да спомена, че има един много голям риск, който не го споменаваме днес. Говорим за консолидирането на бюджета в отделните държави членки и те консолидират бюджета си, като съкръщават средствата за, определени за техните е, е, региони. Има случаи свързани с рецентрализиране, защото се говори, че това, което е централизирано е по-ефтино, е по-добро но ние трябва да а, запазим това, което сме постигнали до сега и да не позволим да ни го отнемат. Относно рамката 2014-2020, искам да кажа, че а, трябва спешно да се действа. Няма много време до края на годината. Това ще е втория бюджет, свързан с а, EMU, Европейския валутен, валутен съюз. Освен това, трябва да очакваме и заключенията от срещата на върха. През сента, но ми се струва, че тези заключения могат да бъдат прехвърли за следващата година. Има много предизвикателства пред нас, с които трябва да се справим. Благодаря знаем какво, какъв е залог. А сега един бърз въпрос. Знам, че има много хора, които искат да вземат думата. Вече, вече закъсняваме с времето, така че ще бъда много-много стрикна. Та моят въпрос към вас е. Мартин Шулц спомена в въведението си, приятелите на политиката по сближаване. А сега тук имаме един дебат по бюджета, а, който се характеризира със следното. Приятелите на политиката по сближаване спрямо приятелите на бюджетните ограничения. Вие смятате ли, че наистина има такова решение, в смисъл, че трябва да избирате лагер? Какво мислите? Доброто послание е, че има само приятели и няма врагове. Нашият председател спомена приятелите на кохезията и приятелите на по-доброто разходване на средства. И това е едно добро послание, което беше отправено. Няма никакво противопоставяне. От една страна говорим за разумни инвестиции, разумни инвестиции, които да водят до устойчив, интелигентен растеж. Няма никакво противоречие. Днес ясно беше казано, че 0, става въпрос за 0,1% от средствата на Европейския съюз. Трябва да се направи така, че предложението на комисията за бюджет да бъде прието и през ноември. И явно трябва да променим начина, по който водим дискусията, е, защото не бива, не бива да се настроиваме ни срещу друго, ни срещу други и не толкова нещата правилно. Комисията. Е, председателя на, на Комитета на регионите. Да, а, вижте, аз също смятам, че колкото повече приятели има, толкова по-добре. Е, мисля, че има повече приятели на кохезията, отколкото неприятели. Що се отнася до Комитета на регионите, ние бихме искали всички региони да получават средства от фондовете. Въпросът ми е, в крайна сметка, да не забравяме, че някои региони имат повече нужди от други, но ние в Комитета на регионите знаем перфектно, че Кохезията е средството за избягване на разминаванията, които се отварят между регионите, най-богатите региони и най-бедните. Така че трябва да се избегне тази фрактура. Европейския съюз е символ на равенство, нали? Не трябва да забравяме тази историческа концепция. Благодаря. Започваме промяна и не се ли страхувате, че а, а като, като започнем тази промяна на, на схващането за кохезионна политика, бихме могли да променим изцяло и да се върнем към началото. Вижте, винаги водим подобни дебати, а, казва Данита Хюмнер. винаги водим също така и дебати относно бюджета. разбирам също така и лагера на тези, които искат по-добро и по-ефективно харчене на средствата. А, нека да не забравяме, че имаме такива политики от около десетилетия насам. Но когато тази дума влезе в политиката, тя променя изцяло архитектурата на една политика. И Именно за това имаме заинтересовани страни, които участват в политиката, за да видим дали ще има, за да подпомогнем съществуването на реални постижения когато говорим за приятели на кохезионната политика, мога да ви кажа, че те искат единствено и само по-ефективно харчене на средствата, използване на средствата. Тази политика, както всички знаете, може би е една от най-реформираните, най-скоро реформираните политики. Надявам се, че чрез подобни реформи ще имаме още по-добра политика. Благодаря, казва Джеки Дейвис. Добре. Има много хора, които желаят да вземат думата. Сега за коментари ще бъда много стрикна. Е, един коментар, една забележка, давам думата после на нашите гости. А също така ще имаме въпроси и от залите слушане, и от Твитър. Така че първо госпожа Брецел, предишният председател на Комитет на регионите, сега местник председател. Благодаря. Добър ден на всички. Джаки, от името на всички политически групи и от името на целия комитет на, да представя моите съболезнования на председателя на комитета на регионите Валкарсел знаем са тежките наводнения в региона на Валенсия, в Испания. Нещо, което се добави към драмата с земетресението. И мисля, че това е най-добрият начин да покажем солидарност в Европа. Трябва да изградим политики, които да увеличат сигурността на териториите. Има доста оси, върху които можем да работим в това отношение и за това имаме нужда от един добър бюджет. Исках да направя няколко кратки забележки. Като докладчик по становището на Комитет на регионите за многогодишната финансова рамка. Имаше доста изменения, които бяха представени от страна на комисията. Вече сме го казвали, ние сме за качествено споразумение, споразумение, което ще удовлетвори Европейският парламент и държавите членки. Но искаме първо да имаме споразумение, което да въжи за всички региони, така че ние сме за бюджет, който ще гарантира осъществяването на регионалната и кохезионната политика за всички типове региони. Не само конвергентните райони, но също така и тези, които са в процес на преход. Регионите, които са в такъв процес на преход, страдат най-много от настоящата криза и трябва да променят економиката си. базирайки се на доклада, който ще бъде гласуван утре, искам да напомня нещо важно. Общата стойност на фондовете, единствените, които евентуално ще бъдат инвестиционни фондове, на които ще е, се базират европейските региони за в бъдеще, да тези фондове са жизненно важни за нас. Госпожо, казва председателката, трябва да приключвате. Искам също да напомним принципа за местно взимане на решения, защото голям брой от тези принципи ни засягат, но ние не сме били консултирани коректно. И накрая комисията изпрати документи, които не приличат на документи за по-добро оползотворяване на бюджета. Тези документи трябва да бъдат опростени, да бъдат по-ефикасни. Тези документи са секторни, без отговор на стратегията за териториална интеграция. В началото комисията беше много ясна. Па, добре. Председателката прекъсва ораторката. Извинявайте, трябва да дам думата и на други. Eh, Благодаря. Всички тук сме днес заедно в залата на Европейския парламент и може би е добре да упомена, че Регионалната комисия беше първата, която получи мандат. Ние гласувахме над 4000 изменения, за да може да водим и преговори с съвета. Всичко това искахме още от самото начало. Необходимо е в началото на 2013 година да сме готови, защото трябва да се ратифицират и споразуменията за партньорство. Това засяга всички ви, всички региони. Непрекъснато говорим за финанси, но не и за инструменти. На второ място, вие имате приятели тук в парламента. Говорехме за приятели на политиката на сближаване и приятели на по-доброто позатворяване на средствата. Но между тези два типа приятели трябва да бъде направена връзка. И в финансите за регионите трябва да се отнасят също и до не до там развитите региони в Европа. Повтарям, трябва да има връзка между всички важни елементи, за да може да се подобри конкурентоспособността на регионите. Струва ми се, че тук разполагаме с един основен довод, който ще ни помогне. А, моля следващия оратор да бъде още по-кратък. В списък имам 25 човека, а имаме и около 25 минути, така че моля ви за малко повече дисциплина. Извинявам се, имаше някакъв технически проблем казва господин Шнайдер. Ем... Госпожо Хюбнер, господин председател, уважаеми дами, уважаеми дами и господа, тук бяха засегнати някои теми, които бяха обсъдени по време на съданието в сряда. Искам а, накратко да кажа какво мислим ние в ЕНП. Може би това е мнението и на другите политически групи в рамките на Комитета на регионите. По отношение на аргументите, свързани с регионалните фондове, ние имаме нужда от резултати до края на годините. Излезе до края на годината. Ние трябва да имаме възможност от 1 януари 2014 година вече да разполагам всички средства, но това няма да, да е възможно, ако не се предприемат мерки още от 1 януари 2013 година. Регионите искат да се възползват от средствата по структурните фондове, така че да насърчат заетостта, да генерират растеж, но това е възможно само ако на първо място разполагаме с достатъчно средства, през ноември трябва да се обсъди тази тема. Господин Рампо ни окоръжи по този въпрос. На второ място, само когато правилата се спазват и тези правила ни дават достатъчно поле за действие, така че да могат да, бъдем, да бъдат включени концепции, които са типични за отделните региони. И на трето място, само когато решенията се взимат а, на време, така че да може да се, възоснова на всички тези три подхода, да се ам, премахне ам, тази пролука между 2013-2014. Благодаря, господин Убрихт. Бих искал да кажа следното на дните на отворените врати може би трябва да бъдем малко по-отворени и не толкова дипломатични, като говорим за политика на сближаване. От гледна точка на депутата има ясно разграничение между приятелите на политиката на сближаване и приятелите на по-доброто харчене. Това, този израз не е правилен. Защото а, фактически няма чак такава разлика, различни имена така или иначе, едните искат повече финансиране за политиката на сближаване, а другата група иска намаляване на средствата за политиката на сближаване. Но тук се обръщам към всички региони и пред, техните представители. Моля ви, обърнете се вие към вашите приятели на политиката на сближаване и ги попитайте дали подкрепят по-доброто разходване на средствата. Извинявам се, че не съм дипломатичен, но има ясно разграничение между тези две групи приятели и ние се нуждаем от приятелите на политиката на сближаване, за да имаме и по-голямо сближаване. Концеца Крель, аз отговарях е, по отношение на изготвянето на аргумента за общите разпоредби. Парламента подобри е, разпоредбите и е, обсъди нещата съвместно с комисията. И е добре, ако тези, които са за по-доброто разходване, е да прочетат тези разпоредби защото те могат да се окажат, че са и приятели на сближаването. Защото това вътре, което е написано, ам, съдържа в себе си по-добро разходване на средствата. Имаме нужда от тези инвестиционни инструменти, имаме нужда от регионите, общините и градовете, за да а, отбележим напредък. Не става просто тук за едно решение през ноември, свързано с финансовите прогнози. Има нужда от решение, което да е свързано с отдем достатъчно средства за политиката за сближаване и освен това трябва да можем да решаваме бързо и да взимаме правилните решения. Искам да отправя апел към тези, които са представители на регионите. Имаме нужда от вашата помощ, от вашия лобизъм, така че съответния бюджет да бъде предоставен. Моля ви още по-кратко, защото трябва да дам думата на гостите и после пак. Добър ден, благодаря за дадената дума. Тук дебатът не е между добрите и лошите, добри и лоши политики и така нататък. Добри политики, това означава всички ще участват и всеки ще си носи отговорностите. Но не можем да се спрем само до там. И, и съответно да стоим и само, примерно, да недоволстваме. Напротив, за това се радвам, на направеното на Комисията по регионите на Европейския парламент. Комисията определено не стои безучастна, а има и други типове поведение в други комисии. Определено комисията по регионите на Европейския парламент носи своята отговорност. Така че отправям е, един апел към тях. Трябва да има съгласуваност. Докладът по управлението на различни нива е много интересен, но трябва да съгласуваме различните инструменти. И истинският тест, истинският критерий ще се появи в момента, в който държавите членки получат документа. Когато Комитетът на регионите, Европейската комисия и Европейският парламент – трябва да убедят а, държавите членки в правотата си. Вижте. Много от тези неща вече бяха казани, а, така че това, което казахте относно това, че регионите могат да предприемат мерки. Мартин Шут също го упомена в своето уводно изказване, подхода отдолу нагоре, нещо, което се повтаря непрекъснато. Така че тук говорим за многолики предизвикателства и многостепенно управление, така че наистина в момента сме в сърцевината на преговорите, не само що се отнася до средствата, но и по отношение на реформите. Така че нека да чуя всеки един от вас по този въпрос. Защото всичко е свързано с доверието. Това е цената, която трябва да се плати. Ако няма съответните средства, няма да се стигне и до а, резултати. Господин комисар, бихте ли отговорил? Съвсем накратко и след това ще кажа нещо и по дебата. значи няма никакво противопоставяне между а, многостепенното управление и Проектите свързани с спецификите на региона. Значи, едно меню е богато дори и с три ястияне. Трябва да има 8, за да се храни човек добре. нужно е храненето да е здравословно. На второ място, нещо, което е важно да спомене в дискусията, няма противоречие между парламента и комитета на регионите. Искам да благодаря на двете институции за ам, до, ам, навременната оценка на нашите проекто а, документи. Аз не критикувам хората, отговарящи за земеделие, така нататък. Те не са предоставили никакви доклади, обаче хората, занимаващи с регионалната политика, представиха своя доклад. Също и Комитета на регионите представи своя доклад. Ние имаме нужда сега от финансовите ем, за решения. Моля ви ам, да не ам, да не говорим за това, когато има съкръщение, да говорим, че се съкръщава повече при по-добре развитите или по-слабо развитите. Съществува една архитектура, а, която следва определени принципни. Не, говорим за 25% от регионите са по-малко развити и те получават 70% от средствата. И това е справедливо. Това съотношение обаче е, не трябва да бъде ем, ем, споменавано в е, неправилния контекст. Ако има дебати в следващите месеци, моля, нека се придържаме към една определена линия. Господин председател, моля. Ahora, a riesgo de repetirme, yo mm, diré que coincido plenamente. Благодаря. Не искам да се повтарям, но съм изцяло съгласен с казаното от комисаря. Имахме възможност да чуем комисията, уводните думи на комисията, чухме и гласа на Европейския парламент а, в името на господин Шуц, чухме също така и а, Комитета на регионите. И ни се струва, че политиката на сближаване има повече приятели, отколкото врагове. Но не трябва да правим тези два аспекта, за които говорихме, несъвместими. Защото какво е от значение в крайна сметка? Тук използваме един жаргон. Всички говорим за интелигентно разходване. Това е жаргон на европейските институции. И аз не искам да съм този, който а, разваля дискусията, но ми се струва, че има и някои макроекономически условия, които трябва да бъдат взети предвид и които приличат много на това, което имахме вече. Госпожо Хибнер, да, вижте, водихме наистина много дискусии в комисията по тази тема сега единственото, което правим е да подхвърляме аргументи тук и там. Но нека да ви кажа, че е много важно, ако е, трябва да работим, модернизацията е много важна за Европа. И проблема на тази политика не е само как да а, конкретизираме целите на Европа 2020 за конкретната ситуация, но и за а, изградим една форма по, по мярка, тук на нашата, на нашата економика. Ние трябва да се концентрираме върху нуждите на отделните региони. Регионите трябва да имат правото да избират европейските, и междуевропейските приоритети. И ние тук нямаме различно становище спрямо Европейската комисия. Напротив, ние просто искаме регионите да могат да избират примерно 3 или 4 типа интервенции между 5-6 предложени. И за това да зависи от типа ситуация в региона. Сигурна съм, че ще получим, ще постигнем споразумението. Благодаря, казва председателката. Благодаря. Има още много хора, които искат да вземат думата. Така че една минута за всеки. Благодаря. Европейските либерали направиха от регионалния преход техен приоритет. Тук говорим за енергийно производство в дребен мащаб. Нещо, което ще подобри климията и ще ам, намали вноса на невъзобновяеми енергии, защото малките и средни предприятия ще участват в екологосъобразното производство на електроенергия. Относно а, преходния период по създаването на нисковъглеродна економика. Трябва да се използват най-силните инструменти за постигането на тези цели. Господин комисарио, наскоро в Полша вие казахте, че трябва да избягваме ситуации като тези в миналото, в които се инвестираше в инфраструктура, без обаче да се инвестира в малки и средни предприятия, новаторство и участие на пазара на регионалните и селищните региони. Така че това, което искам искам да ви попитам е следното. Защо няма в момента предложения, като тъй като по-рано тази седмица казахме, че 25% от европейските фондове се използват за мерки свързани с климата но все още нямаме процент от средства, които да се използват от страна на Кохезионния фонд и фонда за солидарност. Тоест имаме дисбаланс между отделните а, цели. Така че, комисар, бихте ли могъл да ми кажете дали изискванията за 20% от а, фонда за а, солидарност не трябва да се прилагат и към Кохезионния фонд? Благодаря. Съжалявам, че ви прекъсвам, но трябва да бъдем кратки. Карл Хайнц. Благодаря. Ем, такива дни на отворените врати са успешни, но не трябва да се заблуждаваме, че Европа е в окаяно състояние. Ние Искаме Европа да процъфтява. И в тази връзка не трябва да занимаваме с това, коя група се противопоставя на коя. Ние трябва да се занимаваме с хората на място, да обясним на хората по пазарите и кръчмите, че Европа разполага с допълнителна стойност. Това се изразява в средносрочните е, финансови средства. Ние подкрепяме предложенията на комисията и се радваме, че а, парламента а, се придържа без задръжка към това, което беше решено. Необходимо е обаче да стигнем до едно бързо решение, но и добро решение. Освен това е важно а, да се санират бюджетите. Това е важно, но е важно и да не натискаме а, спирачката и да а, провеждаме прекалено, прекалено големи икономи, Ние, защото така ще се, а, а, ще се навреди на капацитета на а, местните и а, регионални власти. Благодаря, господин председателю. Благодаря. От името на нашата група искаме да приветстваме организацията на Дени на отворени врати, но нека да кажа две основни проблематики, свързани с енергетиката, с устойчивото развитие и с заедостта. В момента има голям брой, безработ... голямо количество безработица, особено сред младите хора. И ако не направи нещо, ще загубим цяло едно поколение. Хората, младите хора трябва да учат, а ние трябва да им предложим а, работа. А, само така можем да преодолеем тежките предизвикателства пред нашето общество. Само така също можем да си осигурим бъдеще. Тук се тревожим в момента за програмата Еразъм и други. И въпросът ми е как комисията и председателството мисли да осигури нови инициативи за младите европейци. Особено друг важен въпрос е енергетиката. Ще има също скоро един форум в Польша по този проблем. А, нека да не забравяме какви са възможностите на местните власти в този случай. Не трябва да се страхуваме, напротив, трябва да а, работим заедно, за да изградим зелени области на економиката, госпожо Хюмне. А, господин комисар, надяваме се, че ще успеете да защитите устоите на кохезионната политика. Господин Лозняк, първо на него ще дам думата, след това на вас.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 Опитваме се да ги убедим с всички налични средства. Като говорим за различните региони. Аз обаче бих искал да запитам следното. Можем ли да създадем стабилни рамки на програмиране, без да се стига до безкрайни корекции на тези рамки. Да, нуждаем се от програмни рамки, но те трябва да бъдат гъвкави. Моля, съвсем накратко, съвсем накратко не са. Скъпи колеги, Европейският парламент, така както и Комитетът на регионите, вече подкрепиха създаването на една категория региони в преход, нещо, което е предвидено за целите на кохезионната политика за 2013. И сега държавите членки трябва да поемат своята отговорност. Искам да кажа, че е, бюджета, който е предложен за тези региони, не предвижда увеличаване на общия бюджет за кохезионната политика, нито пък да се намали бюджета на най-слабо развитите региони. Смятам, че кохезионната политика трябва да изгради една а, равна, справедлива, прозрачна система за регионите в преход. Това са региони, които са, чето БВП е между 75 и 80% от общностния. И идеята ни е да ги е, възобновим, да ги съживим и те биха могли да бъдат един добър модел на териториалният принцип за кохезия, като си имам предвид, че в един Европейски съюз с над 240 региони разликата между бедни и богати региони трябва, трябва да бъде заличена и съответно държавите членки да могат да постигнат споразумение по този елемент. Благодаря, каза председателката съвсем набързо. А сега, госпожо Кембак, ще отново. Колегата говореше за териториалното сближаване, за което е необходимо финансово усилие и установяването на региони в преход. Но не бе споменато условието за ам, сближаването, на политиката на сближаване и на общата селскостопанска политика. Общата селскостопанска политика също води до сближаване, до нови работни места и до устойчиво развитие. Така че ако говорим за съчетаване на усилията, нека да говорим именно за това, а не а, да казваме или ще имаме сближаване от една страна, или обща селскостопанска политика, нуждаем се и от двете. Ja, herzlichen Dank. Благодаря. Регионална политика, политика на сближаване, структурна политика, те не са някаква самоцел, ами те трябва да, да допренесат за повишаване качеството на живот в Европейския съюз. И, и а, важен принос в тази насока може ам, да предостави здравеопазването политиката по здравеопазване трябва да бъде включен във всички останали политики. Господин Хан, виждате ли каква може да е договорността на регионалните политики, като виждаме какви са различията между отделните политики, свързани с здравеопазването в отделните държави членки. Like throw... Благодаря за това, че бяхте кратка. Сега Имаме доста въпроси от Twitter. Въпрос от KGO от Twitter. Господин Ван Ромпой каза, че има подобрения в програмата за реформи, национални реформи, какво ще бъде направено. Радослав Заварски от Европейския център за регионално сътрудничество, въпреки специализацията, каква е според вас ролята на НПО-тата в това развитие? От Кевин, Келвин Рос по Твитър за намаляване на емисиите въглеродният диоксид и економическото възстановяване. И също така, аз не мога да прочита, може би, правилно името на човека. И от човека от Швеция има също така въпрос от Норвегия за равенството между половете. И така, давам дума на нашите гости и да ви помоля да отговорите на специфичните въпроси. И господин комисар, вие казахте да бъдем или да не бъдем. Това е въпросът пред нас Ако трябва да, да идентифицирате един приоритет, само един, за да запазите доверието в тази политика, и за да може да проработи тази политика, какво, какъв ще бъде този приоритет? И така, сега давам думата на госпожа, а, първо на господин президент и после госпожа Хупне. Проблема реален де ла sociedad. нека да се вземат предвид регионалните проблеми на обществото. Регионалната политика е в сърцевината на политиката, насочена към обществото. Имаме нужда от регионални политики и за да станем по-здрави, това може да бъде подсигурено и от регионалните политики, и от структурните фондове, и от фонда за регионално развитие. Ето защо ние в тази насока предложихме да има едно, един многостранен подход и различни възможности да бъдат използвани. Госпожа Хубнер, искам да кажа нещо, което не обсъждахме, но е важно – мисля, че има потенциал за дестабилизиране на положението на регионите. И ще са необходими инвестиции, за да се излезе от кризата. Рискът съществува за въвеждане на много нови и нови корекции с оглед на специфичните препоръки към държавите членки и вземането предвид на конкретната ситуация в държавите членки, именно прекомерен дефицит и така нататък. Това не трябва да води до дестабилизиране на политиката на сближаване. И а, макроекономическите условия в този контекст ще а, играят своята роля като този фактор също може да води до дестабилизиране. И на трето място, нещо, което упомена и председателя Шуц, имаме дефицит от 6 или 10 милиарда, които трябва да послужат за разплащането на сметките, които идват от държавите членки и техните региони. Така че може да се получи така, че управленските органи да не разполагат за достатъчно средства и да прекратят проектите. Тази ситуация ще бъде влушена още повече от това, че ние предлагаме много малки предварителни плащания по смисъла на новата програма. Това а, в контекста на националния бюджет и на намалените регионални бюджети ще утежни ситуацията. Т.е. ще има много и много сметки, които няма да бъдат изплатени. Само в началото на новите финансови перспективи ще има ограничен брой предварителни плащания на хората, които изпълняват проектите и това ще донесе до дестабилизиране на политиката на регионално и местно равнище. Това наистина много ме притеснява. И така, е, дами и господа, много благодаря на всички. Нека да благодарим на нашите гости. Ако има едно ключово послание от нашите гости е нека, нека да направим промяната. Имаме нужда от един единен, силен глас и се надяваме, точно тук да го получим, да дискутираме нашите проблеми. Искам да благодаря на всички наши оратори, да благодаря на преводачите, да благодаря на всички вас. И извинявайте, че бързахме толкова много и че трябваше да ви пресирам всички. И ви каня да отидем на коктейл и на откриване на изложба, свързана с с Комитета на регионите. На 5 и 6 етаж ще бъдат събитите от, от 6.30 до 8. Ahora vivía solamente de la agricultura. El gran colchón era la agricultura y ha desaparecido